които ще бъдат приети съгласно обикновената законодателна процедура. Заглавията на тези актове ще бъдат публикувани в протокола. На 20 ноември беше прият окончателния вариант на дневния ред, който ви е разпространен. НП ме уведоми, че искат дискусията свързана с оценката на насоките от комисията да бъде приключена с резолюция. Колегата Пипер иска да каже нещо по този въпрос. Благодаря, господин председателю. Тази вечер ще говорим за ще говорим по тази тема. Ще има дебат без резолюция. Тук говор, говорим за оценката на въздействието за малките и средни предприятия, които а, не са а, отразени в а, законодателния акт на комисията. Генералните директори а, с, с, подсилена а, роля, други постове са отслабени. Не искаме да се стига до там, затова бихме желали да има резолюция с този дебат. Резолюция да съпровожда този дебат. Благодаря, господин Бепер. Иска ли някой да се изкаже за това предложение? Моля. Uh, uh- господин председател, бих искал да подкрепи това предложение. Текста на проекто резолюцията трябва да бъде обсъден, съвсем няма споразумение по него, но аз бих искал от името на АЛДЕ да подкрепя предложението. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже против това предложение? Добре, нека гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. na immerhin. es gelten folgende ein е, е, вторник 12 часа е срокът за, за проекторезолюцията към тази ем, съвместна резолюция. Срокът е в 1 часа в сряда. Гласуването ще се проведе в четвъртък. Има ли ем, някакви въпроси за дневния ред за днес? Няма. Има ли за вторник? НП поиска следното. Гласуването за резолюцията свързано с решението на Европейския съд свързано с споразумението между Европейския съюз и Канада за трансфера и обработката на данните на пасажирите. И така госпожа Холмайер иска думата, за да обоснове искането. Уважаеми колеги, искането е внесено преди три дни, без да се допълни да има допитване до докладчите в сянка. Въобще нямаме е, представа какво трябва да бъде обсъдено. Трябва да се проведе преди това задълбочена дискусия. Трябва да се даде време на политическите групи да се запознаят с темата. Това е международно споразумение което добре трябва да бъде обмислено, за да това да не се отрази негативно върху реномето на Европейския парламент и споразумението да бъде прието на сериозно. Трябва да се взимат политически решения. Да се вземат. Не трябва да се създава правна несигурност за авиокомпаниите. Ако изчакваме решението на Европейския съд, нещата ще се отложат с още до 6 до 12 месеца. Това не е добре. Не е добре и за противодействието на тероризма. Това ще се отрази негативно и върху отношенията с другите партньори. Кой иска да подкрепи предложението на госпожа Холмайер? Ja, ja, nee, Sie haben das jetzt begründet сега трябва да има един за и един против. Иска ли някой да се изкаже против това предложение? Госпожа Зиба. Благодаря, господин председателю. Защо сме за това въпросът да бъде, да бъде отнесен към Европейския съд? Европейския парламент никога не е отричал, че ам, Обработката на данните на пасажирите може да представлява инструмент за справяне с тероризма и за това ние дадохме нашето съгласие. Но ние го направихме по време на една фаза, когато съхраняването е, на данните е, беше включено в разпореда, които все още имаха действия в Европейския съюз. Това е първото международно споразумение, което трябва да е, приемем след решението на Европейския съюз. По време на преговорите този въпрос не е бил разяснен. Както и комисията, така и съвета моля да внесат яснота по този въпрос до каква степен това споразумение е ам, в унисон с ам, европейските договори. Такова разяснение не е имало до сега. Преговорите за споразумението с Канада продължиха 5 години и в това време данните си течаха, ще си тъкат и за напред, преди тук да стигнем до а, гласуване на това споразумение. Това е а, което искам да кажа, че трябва да осигурим, разбира се, висока степен на безопасност и сигурност за нашите граждани, но без да нарушаваме тяхните основни права. Благодаря ви. Нека да гласуваме за премахване на тази точка от дневния ред. Моля, гласувайте който е за предложението госпожа Холмар. Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Good. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. А, я, гуд, там. Guck Окей. Okay. Haben alle Всички ли гласуваха? Я. Кая ja nichts dafür, wenn Нищо не мога да направя, когато се бавите толкова много. Предложението се отхвърля. По, а, относно вторник, има ли някакви други коментари или възражения? Сряда. относно признаването на палестинската държава, има предложение този, тази тема да бъде прехвърлена за разглеждане през декември по време на мини-сесията в Брюксел. Благодаря ви, господин председател. От името на НП бихме искали да отложим гласуването по този деликатен въпрос. Смятам, че можем да запазим дискусията, както това бе предвидено първоначално. Но да видим а, през следващите няколко седмици какво ще се случи в парламента и заедно с държавите членки да изготвим съвместен текст през декември. Не смятам, че е добре да покажем, че парламента не е единен по този деликатен въпрос. Иска ли някой да се изкаже в подкрепа на предложението на господин Преда? Има ли някой, който, е, който иска да се изкаже против? Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с вас, когато казахте, че атентата над синагогата е нещо наистина неприемливо. Второ, моята политическа група е, иска да гласуваме за признаването, но иска също така да постигнем консенсус, така че е добре да се обединим. Ние обедин... обсъдихме нещата с господин Преда. Е, и доколкото разбираме, НП има една позиция сега, която е, не може да промени, но аз винаги смятам, че може да се постигне консенсус и мисля, че може да се каже, че това е принос към а, мирно решение на проблема, че не може да се постигне никакво решение без а, създаване на палестинска държава, така че аз вярвам в възможността да се постигне консенсус и мисля, че има готовност да вървиме към подобен мисля, че трябва да продължиме преговорите по текста, за да видим дали можем да го постигнем. Така че е, Швед, Швеция, Ирландия, Обединеното кралство са признали ем, палестинската държава и други. По... Гласуваме за това предложение сега. В темата е да бъде прехвърлена за декември. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Нека да проверим. Електронно гласуване, моля гласувайте. alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Питам още веднъж. Край на гласуването. 188 за, 167 против. Приема се. За сряда имам друго искане от е ЕСПД. Заглавието на комисията, на самата комисия да бъде променено. Става въпрос за стоманената индустрия. Тамбурано има думата. Eh, eh, vista l'importanza del tema per quanto riguarda gli aspetti sociali ed occupazionali. Благодаря ви. Е, тази тема е много важна, защото касае работни места и социалната политика на Европейския съюз. Европейския съюз започна като общност на въглища и стомана, така че в сряда очакваме становище на комисията и ние казваме, че това трябва да се казва по-скоро е, стоманодоби в Европейския съюз, е, защита на работниците и на индустрията. Иска ли някой да се изкаже в подкрепа на това предложение? Е, против това предложение, ако има някой, който иска да се изкаже? Ами нека да гласуваме тогава. Кой е за това предложение? Моля. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се предложението. Weiterhin für Mittwoch hat die EC за сряда ЕКАРЕ е поискала да се добави становище на комисията свързано с наредностите по време на местните избори в Полша. Това да бъде последната точка от дневния ред в сряда и да последва резолюция. Кой иска да се изкаже за това предложение? Господин Караснадепски. Благодаря, господин председателю. Вносък о włączenie до porządku обрат tego właśnie punktu, o którym pan... Бих искал да се включи в дневния ред споменатата от вас точка. Очевидни нередности се извършват в Полша и това е заплаха за демокрацията. Това е най-голямата заплаха от 1989 година насам. Има и искане за изявление на комисията заедно с дискусия. Изборите, проведени в Полша, не отговаряха на европейските стандарти и на световните стандарти като цяло. Смятаме, че много нередности бяха на лице има недоволство от провеждането на изборите в Полша. Шест дни след изборния ден бяха публикувани резултатите и в Польша избухнаха много протести. Хората са убедени, че а, са били допуснати много нередности. В този парламент често работим по въпросите за демокрацията и процедурите в други държави членки, но нека да погледнем какво случва и в Европа. Господин Гудко има думата. Uh, Дами и господа, тук е, е списъка на стандарти и критерии, определени от ОИСР за провеждане на демократични избори. Това, което е, стана в е, Полша е в... Колеги, представете си, че нещата се случват във вашата страна, че, че 20 и понякога 40% от бюлетините са невалидни. Просто представете си го. Представете си как в средата на изборната, на изборния ден комисията, отговаряща Централната избирателна комисия, си подава оставката. Това, това какво е. Така че много ви моля, има някакъв проблем, подкрепете ни. Иска ли някой да се скаже против господин Албрехт? Господин председател, дами и господа, аз съм против а, това искане, защото То представлява опит за дискусия на национална политика в Европа. В Полша се водят дискусии, но те са си чисто национални. Да, действително а, имаше а, проблеми с а, изборната система, а изборите продължават да се обсъждат в Полша. Така че ви предлагам да отхвърлим това искане. Благодаря. Нека да гласуваме с това предложение. Кой е за? Моля, гласувайте. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. това е ist Това е äh, abgelehnt. Беше отхвърлено предложението. Това стана ясно. За четвъртък нямаме някакви искания, които са внесени за изменение на дневния ред. И така тези изменения, направени до сега, са отразени в дневния ред. Преминаваме към дневния ред. Предложение за вод на недоверие на комисията. По време на тази дискусия няма да има процедура с привличане вниманието на председателя, няма да има и сини карти. Първо. Първо ще дам. Виждам, че Дук а, вече има председател.